to, to not to have everything at the end yeah. for the system to collapse. Yeah, of course, exactly. Okay. Uh, dear colleagues, I think we we'll start. Уважаеми колеги, ще започнем заседанието, защото времето ни е ограничено и не искам да карам хората да чакат и освен това да сме под натиск и да не можем да си свършим работата. Благодаря на всички, които са тук. Започваме с приемането на дневния ред. няма някакви предложения за промяна на дневния ред. Няма някакви други коментари, така че можем да приемем дневния ред в сегашния му вид. Сега искам да премина към следващата точка от дневния ред, моите съобщения. Искам да ви припомня, че след обяда ще отидем в друга зала. Ще го повторя в края на заседанието, но е важно да го имате предвид. Второто съобщение, което искам да направя, е, се отнася до тези, които си спомнят инициативата за Еразъм за избрани представители на местно ниво. Ще има а, подробен документ, който ще ви бъде изпратен. А, ще бъде изпратен веднага, щом бъде изготвен. Комитета на регионите, Европейския парламент и Европейската комисия, трите институции, обмениха своите становища през последните месеци. Трябва да имаме предвид, че тази програма беше включена в бюджета 2010-2011 2011, но комисията не беше готова с изпълнението на този проект, така че сега продължаваме а, по такъв начин, че проектът да бъде придвижен напред. През последните е, 6 месеца имаше предприяти действия. Програмата ще бъде разпределена на различни етапи. Ще бъдат избрани отделни кандидати за определените етапи, обхващащи действия по програмата. Е, ще се вземат е, е, предвид географския баланс, баланса между половете. Избраните кандидати ще очакват ще участват в специално събитие Ден на отворените врати и ще бъдат въведени постепенно в протичащите процеси. Ще има и обучение на място, събиране на опит, ще има и семинари. Това е в общи рамки структурата на предложението, от Европейската комисия. Това е, е, са нещата, които обсъдихме с представителите на Европейската комисия и на Комитета на регионите. Сега преминаваме към трета точка от дневния ни ред. Това е Елен Кадек доклад по собствена инициатива, свързан с стратегия за района на Атлантически океан в рамките на политиката на сближаване на Съюза. Моля, давам думата на Ален. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, С прискърбие установявам, че очевидно членовете на комисията не се интересуват особено много от Атлантическата стратегия. А, а, надяваме се, че не е такъв случай с, с Европейската комисия и Комитета на регионите, но се надявам, че а, през следващите дни всички ще се запознаят с нея. А сега ще запознаем от тези, които присъстват. А, верно е, че днешния ден е празник за Франция, не работен и много мнозина са решили да не идват, вероятно. Че не си струва да идват. Но, госпожо председател, нашата комисия ми възложи доклад за стратегията за района на Атлантическия океан. Напомням, че а, комисията Режи прие първа резолюция по този въпрос през март 2011 година относно макрорегионалната стратегия за Атлантическия океан. От тогава бе отбелязан значителен напредък по инициатива на парламента, комисията и страните членки се ангажираха в изпълнението на амбициозна стратегия за Атлантическия океан. Бе реализирана политическа мобилизация в региона. По инициатива на комисията Режи бе започната консултация за подготовка на а, стратегията. Беше даден форум, в който аз представлявам парламента за консултация с заинтересованите страни. Тези консултации ще продължат до края на 2012 година. Резултатите ще бъдат координирани с бъдещата финансова рамка. Целта е да се направят предложения, да се, да се определят политическите приоритети на плана за действие. Атлантическото пространство има свои характеристики, специфични. Това е едно динамично пространство на туризъм, риболов, култура и морски транспорт. Това е едно крехко морско пространство, което трябва да бъде опазвано той е западната врата на Европейския съюз и заема стратегическо положение. Същевременно това е периферно за Европейския съюз пространство, значи съществува и въпроса за неговата връзка с останалите части на Европа. Тази проблематика не, не засяга само трите членки, тя е по-широка. Стратегията трябва да бъде макрорегионална, за да се помогне на, на синергията между различните инструменти в политиката за пространствено планиране. Макрорегионалният подход ще помогне също така за дефиниране и изпълняване на целите на тази стратегия. Предлагам стратегията да се структурира около две теми. Първо, управление на морските и земните пространства, сухоземните пространства, стимулиране на възможностите за растеж и заетост в Атлантическия регион, чрез промишлена политика, която отговаря на неговите специфични черти. По първата тема предлагам а, координирано управление на всички човешки дейности в района. Затова предлагам създаването на постоянна структура, за пространствено планиране в Атлантическият регион, за координиране на управлението и транснационално и междусекторно съчетаване на дейностите. Трябва да се обърне внимание на екологията, на биоразнообразието и тяхното управление. В стратегията трябва да подобри възможностите за управление на риска и превенцията, особено при случаите на злополуги, природни, природни бедствия и престъпни действия. Към тази стратегия ще се добавят регионалните инициативи. За жалост, работата по този въпрос от комисията още не е завършила. Много части на този регион са за нас периферни. Трябва следователно да инвестираме в транспортните и други връзки, развитието на а, частите, а също така и е, доклада предвижда развитие на транспортната автоструктура и морските магистрали. Стигам до втората тема на моя доклад. Промишлена политика за Атлантика стратегия, която цели да поощри растежа и заетостта. Това пространство има огромни економически, огромни економически възможности. Морския транспорт, морската промишленост, риболова, аквакултурата и така нататък. Частните инвестиции трябва а, да се допълнат с обществени, публични инвестиции – за поощряване на научно-изследователската дейност, развитието на клъстерите и а, подпомагане на малките и средни предприятия. Бих искал сега да се спра на въпроса за управлението на изпълнението на стратегията от 2014 година нататък. Тя ще бъде съчетана с следващата идната финансова рамка. Стратегията ще се отнася до всички части на Атлантика, включително Ла-Манша. Но периферните райони и крайбрежните страни ще бъдат включени и обхванати от международното сътрудничество. Абсолютно необходимо е да се действа заедно с всички партньори, особено страните членки, с регионалните и местните органи на властта и с организациите на гражданското общество и частният бизнес. Предлагам един проект и той взима предвид всички добри примери за добра практика. И искам този опит да бъде използван колкото може по-пълноценно. Структурните фондове и интегрираната морска политика ще бъдат в центъра на тази стратегия за поощряване на научните изследвания и всички други промишлени и непромишлени дейности. Стратегията трябва да се опита по-добре да използва съществуващите фондове на Европейския съюз, без да създава нови бюджетни инструменти. По-добре да се насочат съществуващите политически възможности към нуждите на Атлантика. Предлагаме договори и задължителни оперативни програми. В този смисъл предлагаме изменения по новият регламент за структурните фондове. Абсолютно необходимо ми се струва да може да се управлява този, тази програма и да се координира дейностите на различните органи, които отговарят за управлението на средствата. Атлантическата стратегия в момента е консенсусна между страните членки и другите страни в региона. Мобилизацията на Европейския парламент ще бъде двигателят на този процес. Нямам никакво съмнение, че нашата институция ще се потвърди ангажимента си към този проект. Аз съм на ваше разположение, както и на докладчиците Сянка, за да работим заедно. Благодаря. Е, And... Благодаря, Елен. Сега преминаваме към докладчетите в сянка. Permítame en primer lugar expresarle. Благодаря, председателю. Най-напред искам да поздравя господин Кадек за отличния доклад, който представи. Приветствам духа, в който бе работено. Поздравявам го за вложеното усърдие от него, от другите докладчици. Ще отправя едно-две предложения. Макрорегионалната стратегия за Атлантическия регион, така както е заложена, ни предлага много повече възможности да се справим съвместно с предизвикателствата в Атлантическия регион на ЕСЕ. Както каза господин Кадек, ще можем да удвоим усилията, за да се изправим пред тези предизвикателства чрез повече изследователска дейност. Струва ми се обаче, че трябва ясно да бъде посочена нуждата от стратегия, която да разчита на множество нива на управление и междудържавност сътрудничество, на реги... участието на регионалните, местните органи на самоуправление и неправителствените организации също. Смятам, че Атлантическия форум трябва да продължи да работи до 2014, поне за да привлече местните власти и други, които не са част от този управляващ комитет. Освен това, трябва да търсим и балансирано развитие в регионите. Тези, които са по крайбрежието и тези, които са във вътрешността на страните. Да се развиват и градските, и селските райони, и промишлеността следва да стимулираме научно-развойната дейност, изграждането на изследователски центрове в Атлантическия регион като имам най-вече предвид е, изследването на морската шир. Що се отнася до енергетиката, трябва да се подпомага сътрудничеството в Атлантическия регион в търсене на нови източници на енергия. и да се търсят възможности за енергопроизводство, електропроизводство, като се използват приливите, въздушните и морските течения. Трябва да помислим за индустриализацията на районите в опадък по Атлантическото крайбрежие. Транспорт в това число. Необходимо е също така да има система за обмен на водещи практики в Атлантическия регион. Има необходимост и от устойчив туризъм в района, като в същото време не се увреждат биосистемите и околната среда. Нужно е да се помисли и за други действия, най-вече обмен на водещи практики в регионите, разположени в този регион. Става дума и за социално сближаване, жилищно настаняване, опазване на околната среда. Там са необходими тези водещи практики. Поздравявам докладчика и ще внеса своите изменения в писмен вид. Благодаря. Доколкото разбирам, следващия докладчик не е тук. Давам думата на Франсуа. Е, Благодаря, госпожо председател. Нашата група подкрепя макрорегионалната стратегия за района на Атлантическия океан. Много е, е, добра е идеята да се създаде подобна стратегия, за да дадем нови възможности на регионалната европейската политика. Нови възможности, които за нас са особено важни. Особено когато става дума за Атлантическия регион, в който нашите региони като че ли имат един стремеж към столичните райони, един тропизъм към столиците, но а, а, необходимо е, когато става дума за Атлантическия океан, да се отървем от това тежнение към столиците и да а, погледнем а, малко по-широко. Необходимо е да се борим срещу а, подобни тенденции които изолират периферните райони, особено когато става дума за крайморските, крайбрежните и морски райони. Още една, една подробност. Морските магистрали, това е понятие, идея, която подкрепяме, но необходимо е във връзка с да не взимаме като модел на сухопътните магистрали, при, в морето е възможни всички а, е, пътища а, е, и крайбрежният транспорт а, не трябва да получава приоритет за сметка на останалите. Важното е също така да се стремим да намаляваме емисиите на въглероден диоксид. Тази макро, макро е, регионална стратегия, когато става дума за един морски регион, е много по-различна. Този регион е много по-отворен. Е, Характер, характера му е различен и се надявам, че когато Европейския съюз разработва една подобна стратегия, всеки ще може да надмогне националните си комплекси и ще се опита да погледне в един по-друг план на тази инициатива. Благодаря. Осама Жина е тук сега. Марис Терес и Санче Смит. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Ален Кадет за чудесната му работа и за динамичната дейност за подготовката на стратегията. Подкрепям целите, които той предлага, подкрепям и темите за работа, управлението на морските и сухоземните пространства и връзката помежду им стимулирането на економическата тъкан чрез една промишлена политика, приспособена към характера на региона. Постоянна стратегия за координиране. Надявам се, че ще можем да се вдъхновим от тази работа, за да използваме максимално възможностите на една макрорегионална стратегия за региона. Тази стратегия трябва да е насочена към приоритетите на териториалното управление – координиране на инвестициите и да привлече всички заинтересовани страни, местни и регионални, за нейното изпълнение. Обедена съм, че една подобна стратегия за Средиземно море трябва да възприеме същият подход – управление на пространствата, стимулиране на економиката. В точка 4 се иска насочване на фондовете към стратегията, целенасоченото им използване. Сигурна съм, че там има стратегии, има резерви. Надявам се, че целите на териториалното сътрудничеството ще помогнат за развитието на макрорегиона с помеща на сътрудничеството в рамките на трета цел. Благодаря, Алджиф Ласак. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Високо ценя това, че разполагаме с един доклад, който дава описание на потенциални области за сътрудничество. Очевидно съдържа подкрепа за сътрудничеството на различни нива на управление, освояване на различния похвати и методи за работа. Докладчикът ясно каза не на новия бюджет, на новите инструменти и законодателни актове. Всъщност става дума за един план за действие, който трябва да привлече както публичния, така и частния сектор. Предполагам, че ще бъдат предвидени дейности отгоре надолу, което е най-важният аспект – и високо ценя факта, че изрично спомена необходимостта от усъвършенстване на системата за предотвратяване на бедствия и подобряване на възможностите за спасителни операции. Имам един въпрос. А как именно ще бъдат привлечени районите в периферията и унези, които са по-отдалечени от основния материк. Благодаря, господин Олбрихт има думата. E, e, Госпожи и господа, поздравявам най-сърдечно докладчика. Не само защото е създаден един балансиран документ, а защото той определя основните цели и в същото време нагледно показва какво трябва да правим. Свидетели сме на няколко дебата за макрорегионалните стратегии и свързаните с това очаквания – но в точка 22 тук, например, докладчикът назовава онези синергия, която може да бъде постигната, ако имаме координация на европейските политики в рамките на един план за действие. Въпросът да за съгласуваността излиза на преден план. В същото време, се споменават различните условия и насоки за действие в плана за действие, в оперативните планове и по приоритетите в тези макрорегиони. Така че имаме ясно заложени цели, инструментариум за действие. И също така оперативни програми – които да са насочени към приоритетите. Всичко това е много важно. Както каза господин Вашек, важно е да не бъдат използвани нови финансови инструменти, така че този документ е изключително балансиран. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на господин Ален Кадек за чудесния му доклад. Особено искам да му благодаря за предложенията, за, а, които обхващат крайбрежните страни и региона. Не трябва да забравяме вечната връзка между центъра и периферията. Необходим ни е един регионален подход, който отчита връзката между центъра и периферията. В периферията винаги сме имали проблема на достъпността, проблема на връзките, а също така и на социално-економическата и териториална кохезия, сближаване – И затова необходимо е да се стимулират, е, стимулира развитието на тези територии. стратегията се стреми да се създаде една политика за управление на, на морските и сухоземни пространства. Като представи рамкова програма за използване на структурните фондове. Защото трябва да кажем, че кризата засегна много дълбоко морските отрасли, аквакултурата, е, риболова, е, включително екстенсивните и интензивни отрасли, трябва да се почетая разликата между тях. Необходимо е по-широко политическо сътрудничество. Трябва да се засилва сътрудничеството в рамките на многостранното управление в регионален мащаб. Искам да поздравя господин Луис Марен Парифа, докладчик в економически и социален, социален комитет. Той не можа да дойде, но ме помоли да ви предам на неговите най-благопожелания. И Обръща се към вас да прочетете неговия доклад за стратегията, който има какво да добави към подхода, който очертавам в доклада, който обсъждаме. Благодаря. Илс е, Нилсън. Благодаря. Ще говоря на шведски, след като имам тази възможност. Смятам, че докладът е много добър. Много добре се вписва в нагласите на комисията за по-масштабните правила за регионалната политика до 2014. Имам един въпрос към докладчика. Той казва, че регионите стават все съпричастни. Като познавам стратегията за Балтийско море, смятам, че макростратегията ще успее само ако регионите считат, че тя е тяхна собствена. Според вас, как ще бъде е, насърчен този интерес? Дали всички региони са наясно, че е, има такава стратегия и интереса расте. Как ще се превърнат те в един вид автори? Аз не виждам никой друг, казва председателя, в списъка за изказвания. Ако няма други желаящи, бих искала да дам думата на комисията. Европейската комисия. Моля. Благодаря, госпожо председател. Наистина, Изключително интересно ни бе да изчетем този доклад на парламента. Той се вписва чудесно в нашите намерения. Стратегията за Атлантическия океан цели създаване на работни места по крайбрежието, особено по Атлантическото крайбрежие. Това е част от е, интегрираната морска политика на Комисията Европейския съюз. Вписва се в е, програмата до 2020 година, която цели насърчаване на тъй наречената синя економика, т.е. устойчиво развитие на економиката в крайбрежните зони. Господин Кадек и комисията а, обръщат а, особено внимание. Допринесоха, когато нашата стратегия излезе през септември-октомври миналата година, се съсредоточихме върху морските аспекти, въобще за а, самата морска шир, но въпроса за връзката с териториите, отчитането на този аспект а, придобива все по-голямо значение, след като а, чухме а, мнението на парламента. Разбира се, за да има една добре функционираща морска економика, трябва да се отчете и връзката с пазарите на суша. И ние се обръщаме особено внимание на този аспект. Много внимателно обмислихме как да структурираме плана за действие, който ще съставим поне като проект е, е, тази година и предложенията, съдържащи се в е, доклада, ще бъдат взети предвид. Очакваме да чуем идеи, които да постъпят отдолу нагоре, от държавите членки, от частния сектор – от заинтересовани лица в регионите. Очакваме те да ни представят идеи за проекти, които да бъдат финансирани чрез многата многогодишна финансова рамка. Разчитаме да има иноваторски елементи в стратегията, които да дадат именно оттам. Целта е да бъдат насърчени заинтересованите лица да освояват не само наличните средства по линия на програмите за териториално сътрудничество в ЕСЕ, но и всички други фондове, е, структурните, кохезионния и най-вече Хоризонт 2020, е, научно-изследователската дейност. Държавите членки, е, които са Ирландия, Португалия, Испания, Обединено кралство, Франция, проявяват огромен ентусиазъм що се отнася до привличане на секторните, на отрасловите министерства, за да подадат идеи за приоритети в научно-изследователската дейност. Както вече казах, разчитаме тези идеи на държавите членки, идеи от регионите да се оформят в едни мощни договори а, и проектите да се материализират през идните години. Вече сме казали, че Атлантическият форум трябва да престане да действа след 2013 година. Това бе едно от условията, е, които предложи съвета като важен елемент за разработване на стратегията. Така или иначе, някаква форма на контрол, на надзор, на, на мерки за насърчаване на стратегията трябва да има. 2020 ще трябва да можем да отговорим на въпроса какво ни донесе тази стратегия административния, политическия контрол е на лице и би било иначе трудно да докажем, че сме постигнали нещо, а това е крайната цел. Трябва да окоръжим заинтересованите лица да създадат заетост в региона и сме много благодарни на парламента за това, че подхранва този дебат през идните година и половина. Благодаря много. И сега ще дам думата на господин Кадек. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Най-напред се каже, че макар и да не сте многобройни, но пък сте единодушни. Съвсем набързо да се опитам да започна да отговарям на някои от зададените въпроси. Най-напред Мария. Безпокоиш се за това как се осъществява управлението на няколко равнища. Очевидно, институциите и гражданското общество трябва да работят в тясна връзка, тъй като само по този начин може да се изпълни една подобна стратегия. Колкото до форумите, местните органи на властта вече присъстват там, участват в работата още от самото и начало. Колкото до стратегията за научните изследвания и развойната дейност, тя е засегната в доклада. Аз е, смятам, че това е особено важен въпрос и трябва да настояваме на, на него в доклада. Също се отнася и за морската енергетика и за реиндустриализацията, както бе споменато, на тези региони. Очевидно е, през последните години сме свидетели на по известни причини на деиндустриализацията на тези региони, поради глобализацията. Това се отнася особено на страните, така наречените БРИК. Необходимо е да обърнем повече внимание на промишлеността на крайморските райони. Устойчивото развитие на туризма ще бъде също част от тази стратегия. Това са първите отговори, които мога да ви дам, но с интерес ще очаквам вашите предложения за изменения. Като докладчик, това за докладчика в сянка от страна на социалистите докладчика в сянка от страната на зелените, разговаря с мен и аз с... споделям с него проблема за тропизмите, проблема за стремежа, стремежа към столичните градове. Това е нещо, което трябва да преодолеем, да не съсредоточаваме цялата си енергия в центъра. Когато става за морските пространства. Разбира се, не става дума само за морските магистрали, но също така и за крайбрежното плаване, така наречения каботаж тъй като това е много важен във връзка с опазване на околната среда и намаляване на емисиите на СО2. Мари Терес повдигна няколко въпроса. Благодаря и за допълненията към моя доклад, който тя направи. Тя напомни няколко важни пункта. Разбира се, че задължителното насочване на фондовете е много свързано и с трудности, но е много важен въпрос. Колегата Лазак също така повдигна въпроси от малко по-различен характер. Мисля, че си струва да се повтори. Не става дума да се а, разходват повече средства. Какво напротив, да харчим по-малко. Но въпросът е да използваме средствата по-добре. Не повече, а по-добре. това е мотото. Не става дума да създаваме нови структури или каквото е да било друго, а да е, използваме по-ефективно това, с което разполагаме. Е, да използваме инструментариума, с който разполагаме. Като изпълняваме е, оперативни програми, които ще дадат конкретни резултати. Благодаря на всички, които се изказаха по доклада. Връщам се на оперативната програма. Мисля, че това е най-важната, най-важната част засегната в доклада, е, въпрос, по който трябва да продължим да работим усърдно. Ана го повтори нещо, което и аз съм казвал не един път във връзка с е, отношението между центъра и периферията. Това е особено важен въпрос. Е, Колегата Янсен направи също е, важни забележки, като е, е, включително и предложения. Трябва да кажа, че има, се чува ентусиазъм на онези, които вече работят по тези програми а, за изпълнение на Атлантическата стратегия. А, но наша цел е да събудим интереса у нези, които все още не са живо заинтересувани от тези въпроси. А, значи, от Шотландия до Андалузия а, е важно на всички наши страни членки да направят възможното в Комитета на регионите, във всички други органи, с които разполагаме, за да се включат активно в изпълнението на Атлантическата стратегия. В заключение, представителят на Европейската комисия представи тяхната позиция. Искам да кажа, че колкото до нас, не винаги съм бил съгласен с комисията. Особено когато става дума за работата ни в комисията по рибарство, например. Но в случая съм напълно съгласен с това, което каза представителят на комисията. Работим с техният екип, с Бернан Фрис, много добре, още от самото начало на нашата работа. И би било в общ интерес да установим още по-добра сътрудничество помежду си. Благодаря ви за вашите бележки, разчитам на вашето сътрудничество, разчитам и на вашия пилидност, който ще ми дадете в писмен вид за бележките си, измененията и така нататък, за да направим доклада още по-съдържателен, още по-интересен. Благодаря ви за измененията. Ще поговорим още и в полудоклада и в бъдеще. Благодаря, Ален. Преди да решим какъв ще бъде срокът за изменение, съжалявам, тук има представители на Генерална дирекция Регио от Европейската комисия. Е, е, е, Рамира Родригес, заместник, ръководител на звеното за регионално сътрудничество в Генерална дирекция Регио. Благодаря, госпожо председател. Ние искаме да поздравим господин Кадек за изготвяне от него доклад свързан с стратегията за Атлантическия регион. Съгласни сме с това, което беше казано вече. Тази стратегия е изключително важна. Освен това, тази стратегия включва в себе си въздействията върху фондовете и стратегическата рамка за периода 2015-2020 година. Тази стратегия за регион може да играе една много важна роля, особено при партньорските договори, оперативните програми. Така че и самото законодателство да включва в себе си а, аспекти от стратегията за Антуантическия регион – като се имат предвид отделните програми и проекти, които се изпълняват в рамките на стратегия. Ние ще се опитаме да изготвим адекватен а, план за действие въз основа на резултатите от изпълнението на стратегията. Благодаря. Сега трябва да кажем срока за внасянето на измененията. Една седмица до 15 май, 12 часа на обяд. 15 май в 12 часа на обяд. И така, приключваме с тази точка и сега имаме на странна ситуация малко, защото имаме половин час до следващата точка. Не можем да прехвърлим някакви точки от следобя, защото колегите ги няма. Така че ще прекъснем заседанието за 25, за, извинете, за 20 минути, за 25 минути. В 10.25 ще се срещнем тук, когато ще ам, има размяна на мнение относно законодателния пакет за политиката на сближаване с представители на основни регионални организации на Европейския съюз. И така прекъсвам заседанието. Уважаеми колеги, ако обичате да вземете местата си, за да можем да продължим с заседанието. Добро утро на всички. Добро утро и на тези, които поканихме да участват в нашето заседание. Заседанието се излъчва в интернет, така че когато говорите, се усмихвайте. За първи път по време на сегашния мандат на парламента се организира а, такава дискусия с а, представители на основни регионални организации в Европейския съюз. 2014-2020 е периода за предвиден за изпълнението на кохезионната политика господин Жан-Ив Ладре, председател на конференция на периферните морски региони в Европа. А, той е тук а, сред нас. Искам да благодаря на него и на другите участници, които сме поканили. Важно е за нас да присъствате тук лично. Получихме вашите становища писмено преди това но все пак е важно да ви чуем, да ви зададем въпроси, да разясним някои аспекти, да разсеем нашите съмнения и след това да определим срок за въвеждане на, за внасяне на изменения някъде към края на май. През юли ще бъдат гласувани регламентите, свързани с бъдещето на темите, които ще обсъдим. Ще бъде беше предложено регулаторната рамка да бъде, да бъде приета до края на годината, но ние зависим до голяма степен от преговорите, свързани с бюджета и определенето на многогодишната финансова рамка. Не можем да приключим работата по регламентите без да има окончателно решение, свързано с финансирането и с бюджета. Ние искаме да избегнем всякакво забавяне при определянето на перспективите за 2014 година. Искам да приветствам всички представители на асоциациите. Жан Ив Людран, председател на конференцията на периферните морски региони в Европа. Благодаря, че сте тук. Госпожа Мишел Сабан, председател на Асамблеята на европейските региони. Добре дошла и на вас председател на съвета на европейските общини и региони. Чух, че господин Вовган Шустер не може да дойде и той е заместен от мадам Гунарстон, който е председател на тематичната платформа за местно развитие в рамките на съвета на европейските общини. Господин Тисли, член на изпълнителния комитет на Евроситис. Предлагам първо да ви изслушаме. Бих искал да ви помоля да не се изказвате повече от 10 или 15 минути, така че да остане време да ви зададем въпроси и да направим нашите коментари. Така че приказвам, прикам господин Жан Ив Ледриан да започне дискусията. Си, е, благодаря, госпожо председател. Дами и господа, госпожо председател, ще започна като ви благодаря за поканата, поканата да разменим мисли по законодателният пакет за политиката за сближаване. Както вие добре знаете, конференцията на периферните морски региони в Европа, работи в частно сътрудничество с Европейския парламент. Още от публикуването на законодателните предложения на комисията миналият октомври. И а, се радваме, че може да изложим нашите доводи. Доводи възоснова на опитът на нашите региони и общности. Като се има предвид докъде са стигнали преговорите по пакета а, законодателни мерки за сближаване. Затова, като представител на конференцията на, морските региони, ние правим конкретни предложения. И бихме искали да се включим в дебатът на законодателният пътек по кохезионната политика, за да бъде той наистина в услуга на европейските региони. Тъй като ние сме и четирите организации, защитаваме интегрирания подход – решихме също така да възприемем интегриран подход на нашето събеседване. Аз ще говоря по въпросите свързани с условията, преди да дам думата на госпожа Сабан, която ще говори по тематичните въпроси. Госпожа Гунарсон ще говори за партньорството и много, много управлението на различни равнища. А господин Тисли от изпълнителният комитет на Евроситис ще говори за а, градските проблеми на пакета законодателни мерки. Най-напред, преди да започна, искам да отбележа, че в нашите изказвания а, ние сме а, а, съгласни в общи линии с предварителния доклад. А, на господин Вал Нистерой и госпожа Тил. Благодарим ги им за свършената работа, защото техните възглед, техните възгледи предложения са близки до очакванията на нашите организации. Първо да кажа няколко дума за макроекономическите условия. Съгласни сме с вас, че трябва да се е, е, критикува връзката, която комисията прави между използването на структурните фондове и макроекономическото е, състояние на страните. Защото става дума за неприемливи санкции срещу регионите. Може така, също така да се попитаме защо макроекономическите условия ще се прилагат единствено към кохезионната политика, а не към другите е, области, където се прилага общностния бюджет. Като се имат предвид сегашните финансови затруднения, които ви споменахте, госпожо председател, в уводните си думи, и като се имат предвид счетоводителският подход, е, който е възприят е, при преговорите с съвета, ние все пак искаме да се подготвим за всички възможности, че в края на краищата е възможно е едни макроекономически условия да станат част от законодателния подход. И за това смятаме, че ще е полезно да предложим изменения към член 21 на регламент, регламента по макроекономическите условия. Измененията, които предлагаме, са следните. Първо, в случай на суспендиране на структурните фондове, тя трябва да се отнася само до предвидените бюджетни кредити, а не до кредитите за плащания. Това ще даде възможност на органите за управление да препрограмират по подреден начин фордовете и това трябва да се спомене ясно в член 21. Това първо. Второ, комисията трябва автоматично да, остана, да се, свържи и да работи с онези, които управляват а, структурните фондове, а, за да може да се работи в партньорство по всички програми. в този смисъл, според нас, трябва да се добави един параграф, който да подчертае този важен пункт. Трето, предлагаме а, да има таван а, за нивото на суспендиране на предвидените бюджетни кредити. Този а, таван да се изчислява възоснова на съответният процент от БВП на страната членка. По този начин такива условия няма да засегнат програмите така силно. Това ще бъде засегнат само в относителен смисъл. А, а, ние сме готови да обсъдим с вас тези идеи. Колкото става до общата стратегическа рамка. А, няма да се спирам на всичките точки на документа, който е предварителен но както и вие, скъпи колеги, считаме, че този документ ще трябва да изиграе много важна роля за подобряване на координирането и сътрудничество в използването на структурните фондове. Както вас, искаме той да бъде приложение към общият регламент, а не като делегиран акт, както предлага комисията. Защо? Първо, защото считаме, че този документ трябва да бъде, предлог, да бъде обект на преговори с парламента. По същото време, когато се договаря пакета върху конституционната политика. И второ, е, експертите на органите на управление ни уведомяват, е, че делегираните актове могат да се дадат объркване във връзка с е, тълкуването на европейският, на европейският регламент по този въпрос. И накрая, трето, трябва да кажем, че има по-голямо съответствие между предложението на общата стратегическа рамка за координиране на фауновете и общият регламент отколкото а, на предложението за делегирани актове. Ние се безпокоим а, от някои предложения а, за връзка между стратегическата, а, стратегическите рамки и а, управ... економическото управление, общо економическо управление на Европейския съюз. Стратегическата рамка в никакъв случай не трябва да пречи на управлението на много равнище на фондовете за сближаване. програмирането на структурните фондове а, и съгласуването им с цикъла на економическото управление а, ще постави под заплаха самите цели на политиката на сближаване в дългосрочен план. Затова ние предлагаме следното. Партньорските а, договори и оперативните програми не трябва да взимат предвид само специфичните препоръки за страните само по фаза в началото на програмния период, а не годишен план. По този начин е, ще за, за уважим принципа, защитим принципа за многогодишно планиране, който е основен в кохезионната политика. За да свърша с условията, е, искам да ви кажа какво е позицията ни за условията ексанте, предварителните условия е, в този, по това отношение съветът и докладът на госпожа Крел и господин Ван Нистерой подчертават необходимостта предварителните условия да имат пряка връзка, пряко отношение към структурните фондове. И затова ние правиме предложения. Предлагаме следното. Предварителните условия да имат единствено за цен подобряване на повишаване на ефективността на кохезионната политика – редица условия, които от нас се отнасят до съответствието с регламентите на Европейския съюз, а, ние трябва, смятаме, че трябва да се предлагат. Има редица изисквания, които според мен трябва да се бъдат заличени, тъй като а, те няма да се помогнат с нищо. И накрая сроковето за прилагане на необходимите мерки е, по предварителните условия може да се продължи до 31 декември 2017 година, за да може да се намалят натоварването, административното натоварване в началото на програмния период. А, затова предлагаме 87 член да бъде променен в този дух да кажа нещо във връзка с приложното поле на ФЕДЕР. Това е трети член от регламента, който се отнася до този фонд. Всички ние, и особено конференцията на перферентни райони, искаме а, тук да има, да се прилага принципа за тематично съгласуване. Опитът на нашите региони показва, че ще бъде разумно да се разшири приложеното поле на фондът ФЕДЕР, за да може той да се използва за финансиране на инфраструктурни проекти в най-богатите региони в много региони Федер играе роля на лос за привличане на частни инвестиции, особено в интернета, широколентови интернет. А това ще има голямо значение за инвестициите в развитието на интернет в нашите региони. Второ, Федер, е, е, фондът Федер има голямо въздействие върху околната среда, там където става дума за осигуряване на устойчиво развитие на транспорта в градовете и териториите. И накрая, някои региони се сблъсват с, с специфични трудности, някои скандинавски региони, например, или острови. И там фонда Федер може да се използва за специфични нужди, е, за подпомагане на малките и средни предприятия, също така за инвестиции, свързани с инфраструктурата. Именно за това искаме е, да се заличи един параграф от трети член, където се а, е, ограничава прилагането на ФЕДЕР в най-високо развитите райони. Примери по този въпрос се намерите в документа, който сме ви предлагали предали и с предложенията ни за изменения. Сигурно ще имаме възможност да се върнем към всички тези въпроси и да ги обсъдим. Но това е което искам да кажа от името на конференцията на периферните морски райони в Европа. И сега ще дам думата на госпожа Сабан. Мишел Сабан, имате думата. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, почитаеми депутати, скъпи колеги. Най-напред искам да ви благодаря сърдечно а, за поканата и за това, че давате възможност да ви запознаеме с нашите мисли по законодателният пакет за бъдещето на кохезионната политика. Вие знаете, че регионите придават сериозно значение, голямо значение на този инструмент. И в Австрия по време на полското председателство направихме нашето становище известно. В присъствието на комисаря Хан. Политиката на сближаването има за цел да подобри стопанската дейност и намали социалните различия в един и същи регион. С други думи, тъй като регионите са различни, тъй като те имат различен потенциал, тъй като те имат специфични слабости и предимства, трябва предварително да се вземе това предвид, когато се дефинират целите а, а пък а, в последствие да се оценяват резултатите. Това е нашата цел в кохезионната политика. А, това е абсолютно несъвместимо с съсредоточаването на фондове за 8-те теми, които са определени в стратегическата рамка – Так му напротив, трябва да се изберат приоритети, за да може да действаме по най-важните въпроси, особено в условията на кризата, която преживяваме. Очевидно, особено важно е в условията на криза е, гражданите да получат това, което очакват от нас. Повече растеж, по-устойчив растеж. Това в последните месеци много ясно се е, стана очевидно тематичното концентриране изисква а, някои мерки, някои предпазни мерки, които трябва да бъдат прияти. Мерките, които се приемат в рамките на тематичния подход, трябва да отговарят на целите определени от стратегията Европа 2020. Не трябва да повтаряме грешките на Лисабонската стратегия, в която интелигентното и устойчиво развитие стана една непостижима цел, а не ефективна политика. Следователно, всички цели трябва да имат индикативно значение и да дават възможност авто местните органи на властта да определят в рамките на своите договори с кого да работят в партньорство и какво отговаря най-добре на целите на техните територии. Не може да се налагат реформи отгоре, защото това не помага на териториалната политика. Защото има рискове, които вие добре познавате че може да стане тъкмо обратното на место да изпишем вежи, да извадим очи. Трябва регионите да продължат да изпълняват регионите, програмите, по които работят. А, например, когато става дума за строеж на а, публични сгради а, с ниска енергийна консумация, а, потребление на енергия, това е приоритет за някои региони. И а, много от проектите, които се предлагат, не отговарят на нуждите на регионите. Не трябва да се разхожда, разпиляват ресурсите. Модернизирането на инфраструктурата, транспортната инфраструктура и на пристанищата а, беше посочено от Сметната палата като пример в това отношение. Ние предлагаме в 10-11 член на общият регламент прилагателното индикативни а, ориентировъчни, да бъде а, добавено след, терма, а, след, а, след а, думите ключови дейности. Второто, което искам да спомена, се отнася до място на регионите в, в подбора на теми, които да бъдат основни за договорите между страните членки и комисията. Нека се разберем добре. Регионите искат да се счат вниманието си върху ограничен брой политически приоритети. Но също както обществените институции не могат да, да налагат едни и същи мерки за цялата европейска територия, абсолютно необходимо е страните членки да нямат възможност да налагат предварително формирани а, а, и дефинирани приоритети в национален план. Защо? Защото регионите трябва а, на всеки а, етап да може да оценяват собствените си нужди. Те най-добре знаят собствените си силни и слаби страни и собствения си потенциал. Без това тематичната концентрация няма да даде плодовете, които очакваме. Както и всички останали мерки, които ако те не са съвместими с желанията, на регионите и с нуждата от по-голямо териториално сближаване. Ограничените приоритети трябва да се дефинират на регионално равнище и да се одобряват на национално необходимостта е за включване на регионалните органи още в предварително при подготовка на проектите е абсолютно необходима. Затова ние предлагаме в 16 член на общият регламент да се уточни, че страните членки насочват своята подкрепа съгласно специфичните правила на, на фондовете в партньорство с регионалните органи и съгласно нуждите на териториите. И трето, последно, тематичното съсредоточаване е, е, върху целите на стратегията Европа 2020 не трябва да е, пренебрегва най-важната цел на, на стратегическа, общата рамковата, рамковата стратегия. Това е економическото сближаване, социалното и териториално сближаване. Значи да използваме максималното възможности на всяка територия, да преодолееме нейните слабости и да не се задоволяваме да и налагаме европейски общи или национални модели. За тази цел, девети член трябва да бъде допълнен последният начин. Всеки фонд в рамките на, в рамковата стратегия съгласно своите цели, трябва да допринася за изпълнението на стратегията на Европейския съюз за интелигентен, траен и устойчив растеж и да постигне целите за сближаване, дефинирани в член 177 на договора за функциониране на Европейския съюз. По този начин съчетаването на тези цели ще трябва да бъде в сърцевината за усилията за развитие на Европейския съюз. Това е наше дълбоко убеждение. Но това също така е условие за успеха на нашата политика. То ще бъде един лос за развитието. Само по този начин регионалната политика ще успее там, където е необходимо, в регионите и по места. Благодаря, госпожо Сабана. Сега искам да дам думата на госпожа Гунарсон. Което ще говори от името на съвета на европейските общини и региони. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни поканихте да вземем участие в това заседание. Ние, като представители на регионалните и местни власти, получаваме добра възможност да говорим за темите, които са важни за нас. Съвета на регионите в Европа представя повече от 100 000 е, е, региона и общини от от редица градове. Виждаме, че в редица държави членки са проведени проучвания, оценки, какви ще са последствията от предприятите действия по програмата. И сега трябва да си извадим полуките от всичко, което е направено до сега. Беше казано, че е, стратегията, Лисабонската стратегия е една неуспешна стратегия. И не на последно място, защото местните и регионалните е, власти не бяха включени. Има пред не само власти, е, организации, асоциации. Е, Лисабонската стратегия беше почти а, неуспешна. А, защото и Европа, Европейския съюз се намира в економическа и финансова криза и това се отразява върху регионите. Говорим тук за стратегията Европа до 2020 година, стратегия свързана с растеж, устойчивост и така нататък. Да се надяваме, че а, ще има по-добри условия а, свързани с проектите, условия включени в следващия програмен период. Искам да се спра по-подробно на принципа за партньорство. Ние подкрепяме този принцип на партньорство, защото смятаме, че това е един общ принцип, що се отнася до европейската политика. Това е един принцип, който е много важен и оказва значително влияние върху на местно и регионално ниво госпожа Крел, господин Ванистер Рой изготвиха своите доклади. В тях се е, включват е, предложения, бяха внесени изменения, които е, показват, че се взима предвид ролята на местните регионални нива. Искам да подчертая нещо друго, а именно, че Местните и регионални власти трябва да бъдат включени изцяло, не само при подготовката на програмата или на партньорския договор, ами трябва да бъдат ам, включени във всички фази при прилагането и изпълнението на а, кохезионната политика. Ако погледнем докладите на господин Ван Истеро и госпожа Карнен, ще видим, че има изменение към член 4 или нея 4. Това е изменение 19. <clears throat> Там се посочва защо тази тема е толкова важна. И, и смятам, че ролята на местни регионални власти е обхваната по един много добър начин за това, че трябва да има много пластово управление. Това всичко са предпоставки, които ще доведат до изпълнение, изпълнение целите на Европейския съюз. Освен това, важно е този принцип за партньорство да бъде включен в кодекса за поведение. Трябва да бъде ясно определено какво точно ам, означава партньорство. А, кои страни са партньори? Това, което ние искаме да подчертаем е, че регионалните и местни власти трябва да бъдат третирани като партньори, а не като заинтересовани организации, лобистки организации и така нататък. Ние смятаме, че успеха на програмата е свързан с това да бъдат включени всички партньори. публичните властни на местно и регионално ниво играят много важна роля възоснова на легитимитета, с който се ползват те пред а, гражданите. Разбира се, те носят и а, голяма отговорност. А, поемат отговорности и за економическото планиране на програмите на местно ниво. Ние имаме е, предложения за изменения, които ще ви ги изпратим. Член 5, точка 1. Искам да подчертая, че а, е, по наше мнение местните и регионални власти съвместно с а, е, държавите членки трябва да организират партньорство. Става въпрос за това властите на местно и регионално ниво да бъдат третирани като партньори, а не като заинтересовани страни. освен това, както вече споменах, и в кодекса за поведение трябва да се определи какво се разбира под понятието партньорство, така че да си избегнат рискове свързани с това понятието да се тълкува по много начини и да се появяват не, а, неясноти, когато се говори за различните партньори. И така, накрая искам да ви благодаря за вашата покана да участваме в това заседание и а, ще, ви, ще разпространя текста, който по който говорих. Сега господин Пол Тисли. Бих искал да благодаря на комисията за отправената покана. Аз съм Пол Теосли, аз съм заместник ръководител на Общинския съвет в Бирмингам. През изминалите години Бирмингам получи 450 милиона евро от Европейския съюз, което имаше много значително отражение върху развитието на района, но остава още много да се върши. Промишлената база продължава да е в опадък. В момента спада е 15%. Економическата криза означава, че има безработица, която е 12,5% съществува значителен потенциал да продължим с научно-развойна дейност в университетите. Искам съвършено ясно да кажа, че без инвестициите от ЕСЕ в този град през изминалите 25 години, Бирмингам щеше е, да бъде град по братен на Детройт. А днес аз се изказвам не само от името на един град, но и представлявам Евросити. Това е една мрежа от 140 големи града в Европейския съюз. И именно за това ние смятаме, че имаме политическа платформа, за да можем да говорим в един глас градското измерение на кохезионната политика се обсъжда през изминалите 6 месеца и днес аз ще се спра конкретно на предложените нови инструменти за развитие на нашите градове. Преди това обаче искам да подчертая нещо, което е много важно за нас. Новият инструментариум ще бъде наистина ефективен, ако управлението е каквото трябва. Млад град участва в националните мерки за определяне на инвестиционните приоритети. Повишаване ролята на градовете в тази посока от решаващо значение за ефективното управление на различни нива единни стратегии и по-голяма економичност в действията. Ако ние не успеем да приемем основните принципи, регионалната политика няма да постигне оптимизация. Това не можем да си го позволим. Позволете сега да се спра на заделянето на средства за градите. Вероятно знаете много добре, че комисията предлага 5% минимално разпределение на средства за устойчиво развитие в градските зони. Разбира се, това не са 5% само за градовете. Това е, са едни минимални суми ангажирани средства за териториални инвестиции. 75% от населението на Европейския съюз – е, живее в градските зони и те заслужават по-голям дял от инвестициите на Европейския съюз от тези 5%. Този минимум ще стимулира развитието на интегрирания подход и ще спомогне градовете в тези а, е, региони, които са били загърбани до сега, да постигнат повече. Но трябва ясно да се каже, че тези 5% са всъщност само един минимум. Държавите членки ако използват само този минимум, градските зони ще получат много по-малко, отколкото в сегашния програмен период. Едва ли това иска Европейската комисия, привид амбициозната и програма за градовете. Държавите членки не бива да ограничават цялостното финансиране за този род дейности, предвид текущите условия. Трябва да има много силно изразено измерение за градските зони и предложението за новия инструмент за интегрираните териториални инвестиции, както е известно, според нас ще има положителен резултат по три причини. Първо, ще стане по-видима нуждата от интегрирано градско развитие. На второ място осигурява се гъвкавост с оглед на географския обхват по програмирането и изпълнението на програми, което позволява на кварталите, градовете, градските зони и сътрудничество с селските райони. Освен това, се явява възможност за управление и освояване на европейските инвестиции. Делегирането на средства към градовете е жизненно важен елемент. Именно поради това този инструмент представлява една напредничева стъпка. Трябва да има ясно заявено, заявен ангажимент за изпълнение на инвестиционните програми по интегрираното развитие. Градовете, в зависимост от наличния капацитет и натрупания опит, трябва да могат да действат ние не приемаме аргумента, че градовете нямали капацитет за това. Има много градове, които имат такъв капацитет, имат и готовност и желание да влизат в партньорство с други субекти на местно равнище. Нека кажа още нещо съвършенно ясно. Градовете и местните власти разработват и са водещи фактори в териториалното развитие. Така че този подход не е някаква новост за нас. Освен това е важно управленските процедури за интегрираното териториално развитие да подпомагат съчетаването на Европейски социален фонд, фонда за регионално развитие а, по различните оси и приоритети. Именно затова този инструмент може да бъде двигател за интегрираното развитие в градовете и да се отпуши потенциала, за да може, може програмата Европа 2020 да бъде изпълнена. За момента не е ясно как точно и дали въобще това ще стане на практика. Ние горещо подкрепяме идеята да се изготви списък на градове, за които да бъдат цел... заделени средства целово, целево за устойчиво градско развитие. Ако бъде изготвен такъв списък а, чрез партньорските договори или чрез а, оперативните програми, ние сме сигурни, че така ще могат да бъдат делегирани отговорности на градовете, но би трябвало да има такова партньорство с големи градове, което да бъде изградено на базата на прозрачни критерии. Държавите членки трябва да могат да докажат на каква база са извършили този подбор на участващите градове. Комисията би трябвало да изисква от държавите членки да поемат своята отговорност и разбира се, този списъци могат да включват функционални градски зони. В много държави членки те могат да бъдат представлявани от основните градове. И сега преминавам към горещия въпрос за а, градската платформа за развитие. Тя може да носи допълнителни изгоди, ако има пряк диалог между комисията и самите градове по линия на интегрираното и устойчиво развитие. Подобна платформа би следвало да даде възможност на градовете да обменят своя опит по използването на новия инструмент. Така ще бъде изграден и капацитет. Но, за да има същински напредък по интегрирания подход следва да отидем отвъд тази платформа за обмен. Необходимо е Комисията, Европейския парламент и държавите членки да се договорят за новия начин на работа. Една истински амбициозна програма за развитие на градовете би изискала от градовете много активно да участват при формулирането на а, методите за работа по оперативните програми. И очакваме е, представителите на Европейския парламент, комисията, кметовете да а, е, осъществят обмен и да станат инициатори на поредица от дейности, като отворен, открити дни и така нататък. Така че Евроситис смятат, че има четири основни линии на развитие. Градовете трябва да участват в партньорски отношения, в определението на инвестиционните приоритети. Това трябва да бъде ясно отразено в член 5 от общия регламент. На второ място, необходимо е да има много ясни приоритети а, по член 5 за инвестициите в регламента за Европейския фонд за регионално развитие. На трето място държавите членки трябва да дадат правомощия на градовете да освояват инвестициите, така че да могат те ефективно да се справят с предизвикателствата. Все пак, именно градовете са и ще бъдат ключов фактор а, за постигане на териториално сближаване и постигане на целите. И на последно място трябва да има изрично определени критерии за избор по разпределене на средствата. Критериите трябва да бъдат разработени в партньорство с самите градове. Това трябва да бъде казано много ясно в седми член на регламента за Европейския фонд за регионално развитие. И сега ще приключа с една последна мисъл промените в Европа са изключително бързо. Все едно, дали са социални, политически или економически. Ние сме в началото на един нов 7 годишен период, през който градовете и гражданите ще бъдат в а, сърцевината на тези промени. Предоставянето на инструментариум ще ни помогне тези промени да бъдат положителни и дългосрочни. Ако не се възползваме от тази възможност, ако не бъдат привлечени градовете а, да дадат своя смислен принос, съществува реален риск програмата Европа 2020 да си остане само една надежда и резултати няма да има. Благодаря. Благодаря. Това беше едно много силно изказване. Сигурна съм, че ще има доста коментари. Предлагам сега да изслушаме колегите от нашата комисия, по-конкретно докладчиците, но не само тях. След това ще чуем комисията. Имаме гост от е, Общинския съвет в Тоскана. И след това ще изслушаме всички колеги, които искат да се изкажат, но моля да дадат сигнал, за да изчислим с колко време разполагаме. Сега започваме с докладчиците по регламента. Първи оратор има думата. Ehm, благодаря, госпожо председател. Аз също благодаря за това, че всички изказвания включваха в себе си готовност да бъдат продължени вече заложените мерки. Важно е да има децентрализирано партньорство, в рамките на които всички да работят заедно. Има някои теми, върху които трябва да се постави акцента, така че да могат да бъдат постигнати целите, заложени в стратегията до 2000, Европа до 2020 година. Дебатът, който водим днес е много важен, много важен за държавите членки. Особено за вашите организации и съюзи, тази дискусия е много важна. Такава дискусия трябва да се провежи в рамките на държавите членки така че да не се е, получава е, следния случай. Постоянно да се е, движим след кризата, да не можем да реагираме адекватно и да не можем да предприемем съответните мерки. Е, много от е, задачите и действията могат да бъдат поети от региони, така както вие споменахте това във вашите изказвания. Сега, принципа за партньорство. Той ще залегне в нашите документи. Този принцип трябва да бъде засилен, а, така че да бъде взет предвид при сътрудничеството на местно и регионално ниво. Друг аспект, свързан на с това, преди да се започне с планирането в държавите членки, принципа за партньорство да бъде заложен в програмите. Важна е ролята на парламента в тази връзка. Може да решите на нашата подкрепа. Готов съм да отговаря на вашите въпроси. Сега аз имам един въпрос. Нещо, което лично ме интересува. специализирането на регионите. Ние а, предложихме метод, а, свързан с а, върхови постижения. Готови ли сте да, да поемете този път, свързан с. А, ам, постигане на економика на знанието, нещо, ам, което е от общ интерес. Териториалната кохезия може да означава следното. Ако се е, получи концентрация само на едно ниво, на едно място, може да се развие сътрудничество с е, други области. Говоря тук е, за регионите на знанието такъв е, случай, ако ние кажем в нашите е, изменения, че по-малко развитите региони и те да бъдат увързани е, с тези задължения, с е, пари от регионалните бюджети да финансират сътрудничеството с други региони, да се получи един вид специализация в Европейския съюз, да стане така, че да, да работят региони, които се характеризат не само с върхови постижения, ами други по-малко развити региони. Виждате, че света не стои на едно място, нещата са динамични, развиват се и трябва да се определи точно къде, къде се осъществява това развитие. Смятам, че сътрудничеството, синергиите са важни, като отправим взор към хоризонта Европа 2020 година. Благодаря ви, готов съм да отговарям на вашите въпроси. Констанца Крепе също докладчик. Благодаря, госпожо председател. Уводните изказвания ясно показаха, че отдавна вече работим заедно. Бяха споменати важни теми, които ние сме включили в нашия доклад. Смятам, че докладът ще бъде подкрепен от голямо мнозинство първо в комисията и след това в пленарна зала. Искам да се спра на две неща. Първо, а, условията на макро ниво. И ясно трябва да кажем, че условията на макро ниво са много важни. Значи, националните, регионалните бюджети нямат нищо общо с кохезионната политика. Не можем кохезионната политика да я направим независима ам, на регионално ниво от това по какъв начин ам, държавите членки определят бюджетите си на национално и регионално ниво. Не всеки е съгласен с а, това становище, но смятам, че поне мнозинството в парламента и е, в частност в комисията ще подкрепя това становище. Това, което не искаме ние, ами не искаме инструмента в рамките на Кохезионния фонд да бъде използван за определени мерки. От правна гледна точка това е уместно. Целта е държавите членки да бъдат привлечени към а, включването в валутния съюз и трябва да бъдат предприяти допълнителни усилия за постигане на определени критерии и разумно е да бъдат предвидени санкции. Обаче не е разумно развитието на регионите да бъде съпътствано с заплахи. Ако не изпълните тези, кои си критерии, няма да получите средства. Това е погрешния подход. Не става въпрос за, за самите цели, ами за обвързането на цецко-казионната политика. Е, така че смятам, че член 21 трябва да бъде е, зачеркнат. В комисията сме на едно мнение, че градското развитие може да бъде поставено в сърцевината на кохезионната политика. Не е само, 70, не е само защото 75% от гражданите живеят в градовете, ами защото целите от кохезионната политика а, могат да бъдат а, постигнати главно в градовете, да речеме енер... постигане енергийна ефективност, намаляване на а, въглеродните емисии и така нататък. Ето защо тези минимални 5%, които са предвидени, са наистина един минимум, защото има и други приоритети, и други цели, при изпълнението на които могат да бъдат включени градовете. Градското развитие е много важно, от голямо значение за развитието на кохезионната политика и постигането на целите в рамките на кохезионната политика. Изма, искам да задам един въпрос. Дали въобще е разумно да се създава нов форум за обмяна на опит между отделните градове. Вашите институции, вашите организации, които представлявате, вече е, знаят, е, че съществуват такива форуми, които функционират вече и няма нужда да се създават нови форуми, нови проекти, които бъдат представени в градовете. Това се разминава с целите, свързани с ефективността. Освен това, смятаме, че този списък, свързан с а, а, изброяването на, на градове ще намали гъвкавостта. Самите градове трябва да преценят какви определения да включат – по-скоро трябва да се заложат критериите преди това, освен да се каже, например, Бирмингам ще продължи да получава финансови средства, ще продължи да бъде стимулиран. Смятам, че това не е а, нашата задача. Това, което трябва да направим ние е да създадем критерии, но да не създаваме ориентировачен списък, който може да доведе до раздори между отделните градове, да се тълкува дали нещо е допустимо или не. Ако има такъв списък, има по-малко възможности нещата да бъдат променени в бъдеще. Така че подходът, който ние предлагаме, е ефективен и за градовете, и за регионите. И бих искала да чуя вашата позиция по въпроса. Ян Олбрихт. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на представителите на градовете и регионите, не само за тяхното присъствие, но и за документите, които ни представиха. Бих искал да се спра на някои въпроси, които вие самите повдигнахте. Въпреки, че По някои въпроси различните институции имат различни и организации имат различни виждания. Има и много въпроси, по които мислим еднакво. Естествено е обаче различните органи и организации да имат различни виждания, иначе ако не беше така, е, не би имало смисъл от всички тези представителни организации. Първият елемент, който е общ за всички изказвания и документи, това е въпроса за управлението на различни равнища. И преди всичко въпроса за партньорството и кодекса за поведение – Във връзка с това възниква следният въпрос. Комисията разговаря с съвета относно съдържанието на кодекса за поведение. Мислите ли, че това трябва да бъде документ прият на европейско равнище? Или той да бъде договорен между страните членки и техните партньори? Тоест, искате единен модел за всички или не? Същото се отнася до така наречените договори за партньорство. Тоест, кои ще бъдат партньорите? Как ще определим понятието партньор? Кои субекти трябва да бъдат поканени да сключват подобни договори за партньорство? какво ще е мястото на регионалните, общинските и други органи. Това е много деликатен въпрос, тъй като е свързан с програмирането на използването на фондовете на национално равнище. Къде трябва да се решават тези въпроси на европейско равнище или те трябва да се оставят на страните членки? Колкото до договорите за партньорство, тук има редица важни елементи. Единият е списъкът на градовете и както господин Квел спомена, предложението, което вероятно ще подкрепим е не толкова самия списък като такъв, колкото критериите, които трябва да се разработят на национално ниво. Защото не може да има една мярка, която да се прилага във всички случаи. Това е много важно. Защото, вероятно, този списък с градове, които могат да получават фондове, ще отпадне. Затова ние предлагаме да се заличи позоваването на платформа за развитие. Въпросът се разглежда светлината на договорите за партньорство. Трябва да се спомене също така и стратегическата рамка. Каква, а, каква, какъв трябва да бъде правният статут на подобна стратегическа рамка? общата стратегическа рамка, дали тя трябва да бъде законодателен или делегиран акт. Ние смятаме, че трябва да е законодателен акт. Този въпрос се повдига и в вашите документи. Той се свързва с отношението между фондовете и тяхното използване. Друг въпрос, който повдигате – се отнася до инвестирането в по-високо развитите региони. Не един път сме обсъждали този въпрос. И в моя доклад аз предлагам да се заличи това ограничение, от което се отнася до най-високо развитите райони когато става дума за инвестиране в най-високите райони, комисията има по-различен възглед, но смятам, че това ограничение трябва да отпадне. В заключение, искам да ви попитам какво мислите, каква трябва да бъде оптималната форма на кодекса на поведение, на какво равнище трябва той да бъде прият. Благодаря, казва председателката. А сега да кажа нещо общо за дискусията. Моля, колеги, не ограничавайте се в рамките на 3 минути и а, нека вашите изказвания да бъдат свързани с а, това, което чухме от нашите гости, експерти и представители на организациите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на представители на регионите и на градовете, че са тук сред нас днес. Искам да ги насърча да продължават да участват в такъв род дискусии, но искам да ги насърча да участват и в дискусиите на национално ниво целите, предвидени в следващия програмен период, ще бъдат повлияни до голяма степен от стратегията до 2020 година. Правителствата ще си заложат като цели насърчаване на економическия растеж в рамките на стратегията, като имаме предвид финансовата и економическа криза. Това са страни, които би трябвало да се облагодетелстват най-много от кохезионните фондове, но това са и страните, които не са в състояние да освоят средствата, така че не трябва да изготвим някакви нови инструменти. Въпросът ми към комисията е следния. Докъде са стигнали да, преговорите, свързани с партньорските договори, партньорските споразумения? се е, сключват е, с е, националните правителства, обаче как се гарантират интересите на, на регионите? Ще има ли представител на регионалните и местни власти. На следващо място градското развитие и тези предвидени 5% като минимум, които трябва да бъдат е предвидени при отпускането на средствата към определена дар, държава членка. Искам да се обърна към представителите на комисията, които отговарят за предоставянето на средствата, е, че тези средства не са достатъчни, приоритетите са заложени някъде другаде, е, постигане на растеж и заетост в рамките на стратегията Европа до 2020 година, но трябва да се предвиди и насърчаването на градовете, нещо, което в момента се замита под масата. Е, дискусиите, които се провеждат в рамките на съвета, се характеризират с това, че се предвижат някакви споразумения на местно ниво. На преден план се изтъкват условията на макро ниво, но те не се писат в рамките на кохезионната и структурната политика кохезионната и структурната политика са регионални политики. И сега към представители на регионите в рамките на цел 2, цел свързана с насърчаване растеж, на растежа и заетостта. 50% за регионалния фонд, 80% за регионална ефективност и само 20% ще бъдат предвидени за собствени цели. В преходните региони квотите са по-низки, но как виждате вие нещата? Благодаря ви. Благодаря. Мария Ригоен. Sí, muchas gracias, presidente. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че пристигнах късно, но трябваше да се изказвам в друга комисия, затова не присъствах и не изслушах представителите на различните организации. Чух обаче, че обсъждате необходимостта фондовете да бъдат ефективни, ефикасни, Градовете в момента са изправени пред множество предизвикателства, както чухме вече от представителя на Евроситис, така че е необходимо да има синергизъм между фондовете и допълващите средства. Градовете трябва да водят пряк диалог с а, местните организации, които са запознати с потребностите на гражданите. И това е необходимо, за да има реалистични политики за заетостта и освояване на средства от фондовете и за предоставяне на работни места по време на криза. Ние всички сме за изглаждането на такъв синергизъм и допълняемост. Трябва да помислим как да подобрим това. Европейският социален фонд е нещо необходимо и полезно по време на криза. Обаче трябва да бъде укрепен този фонд, да не го разводняваме. Трябва да намерим начин да работим заедно и да постигнем най-добрите резултати чрез една такова взаимодействие. Госпожа Крел вече спомена каква трябва да е финансовата рамка, за да постигне ефективност и диалог. Не, не ни трябват нови платформи. Трябва да оползотворим това, с което разполагаме и да се стремим към по-голяма ефикасност, за да получат гражданите това, което очакват. Благодаря, госпожо председател. Само няколко забележки върху изказванията благодаря на представителите на регионите за техните изказвания и приноса им към формирането на бъдещата политика за сближаване. Мястото на парламента в оформянето на тази политика очевидно е много важно. Благодаря и на госпожа Амбер за свършената работа. виждате колко полезно е да имаме двама докладчици в сянка по един такъв а, да, си по е един такъв важен доклад. Това, което каза Жан Водриан, трябва да кажа, че макар и макроекономическите условия се подкрепят от някои, трябва да кажа, че това не става дума за някакво местно условие, то засяга всички ни. Аз само тези, които мислят, е, че е, регионите трябва да участват е, в преодоляването на публичния дефицит и да се приспособят към изискванията за намаляване на този дефицит. Значи, когато поемаме повече отговорност в използването на фондовете, защо не? А, но те трябва да приемат договор, ограничителните условия, които произчитат от това. И накрая във връзка а, а, с изказването на председателя на конференцията на преферентите и морски региони. Колкото до изказването на Мишел Сабан. Най-напред искам да посоча значението на тематичното съсредоточаване на фондовете върху 11 приоритета – а това е особено важно. И също времено питам се, доколко е уместно искането на регионите да имат така свободен избор за това къде да се насочат тези фондове. Подобен свободен избор би могъл а, да доведе а, до а, отрицателни резултати, дублиране и така нататък. А, това са забележките, които съвсем накратко исках да направя, госпожа председател. А, работата на всички докладчици е, е, е отлична и ще бъде много полезна. Благодаря. Благодаря. Мари Терес Санчес Смит. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря на всички изказалите си, които направиха ценен принос за разработването на политиката за сближаване. Е, в е, лицето на Европейският парламент имаме ценен помощник в разработването на една амбициозна партньорска политика за сближаване. С право на, подчертавате значението на партньорството, всеки местен или регионален орган трябва да се заеме с проекти, които да бъдат не само полезни, но и да служат на развитието на целия Европейския съюз. Ако политиката на сближаване е политика на инвестиране в полза на регионите, а те са разнообразни, това винаги трябва да имаме предвид, също е, това е, така да се каже, инструмент на Европа, която инвестира за бъдещето в една дългосрочна стратегия тази стратегия в никакъв случай не замества мен, националните усилия за инвестиране и развитие на регионите. Тя трябва да има добавена стойност. Искам да напомня, че Европа не трябва да нарушава принципа на субсидиарност, когато дефинира партньорството. Напротив, трябва да настоява на този принцип. Надявам се, че формулите които предлагат докладчика за общите рамки на партньорството, ще даде резултат. Подобно партньорство трябва да отговаря на институционните рамки и подобно партньорство между държавите трябва да бъде между, да се осъществява между държавите и между тези, които са ангажирани в подготовката и изпълнението на програмите. Поздравявам ви за вашият дух, от, на, дух на компромис, компромисът на конференцията на периферните морски региони а, по отношение на а, а, макроекономическите условия. Искам да подчертая, че един реал, реално ефективно партньорство е условие, без което нашите бъдещи а, а, планове а, за развитие няма да успеят. Е, едно подобно партньорство ще осигури необходимата стабилност на Европа. Благодаря. Владимир Манк. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на нашите приятели, представители на градовете и регионите. Разбирам ги много добре. Бил съм кмет момента ръководят цял регион и съм наясно с това, което казват. А те казват, че градовете, регионите трябва да имат възможност да вземат решения по темите, за които носят отговорност и да насочват инвестициите. Искам обаче да дам един пример, който можем да обсъдим по-обстойно. Бе казано, че има региони, които правят изолация на сградите и някой попитал какво печели Европа от това. Нека ви кажа следното. Когато станах областен управител преди две и половина години, а, сформирахме анкетна комисия за обновяването на сградите. Направихме проверка на училищата, където се разхищава много от електроенергията и топло топлоподаването. Постигнахме огромен ефект върху околната среда чрез топлоизолацията. Ограничихме емисиите от въглероден диоксид и тези средства, които останаха от економите, могат да бъдат инвестирани в нещо друго. Така че това е допълнителната изгода, когато се прави топлоизолация на сгради. Ето така можем да допренесем за изпълнението на стратегията Европа 2020. Понякога трябва да решим за какво да използваме парите. Дали за интелигентно образование или пък за топлоизолация. Топлоизолацията е една инвестиция. Ако ня направим сега, в бъдеще ще трябва да инвестираме много повече. А спестените средства можем да ги инвестираме в образование, така че проблем няма. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра само на едно нещо отразено в доклада и ще дам цитат. А, местните власти трябва да бъдат третирани като партньори, а не като заинтересовани лица. Това е от април 2012 година а, от съвета на европейските общности. Те подпомагат и териториалната сближаване. Там вие правите преглед на текущото състояние и възможностите за финансиране на сближаването. Започвате с първа точка, именно принципа за териториално сближаване на всички региони. С това приключвам с цитатите. Ако седнем и направим изчисления по това предложение за сближаване на комисията от декември миналата година, ще видим, че средствата за сближаване а, е трудно да кажем, трябва ли да включим или да изключим тези 5,1%, които са предвидени и във втората част на документа, когато се говори а, за таваните или пределните стойности в 7, 8, 9 точка, вие тук сте писали, а, че съвета на европейските общности а, всъщност освояват 2,5 от а, БВП и това не разрешава проблема. Та, тези 2,5% ако ще бъдат осигурени, могат да бъдат увеличени, но едва ли. Може би тези 2,5% ще бъдат завишени. Та, по принцип, аз подкрепям вашата позиция за тези 2% и половина. Но, ако се случи така, че средствата няма да са същите, и това е възможно, тъй като сме изправени пред затруднения в Европа, предвид финансовата криза, Та ако стане така, аз предлагам да бъдат запазени тези тавани. В момента имаме тези 0,5% 3,7% в зависимост от състоянието може да получите 3,7%. Ако приложим същия принцип, предложен от комисията, и аз не знам защо са го променили, може би няма да го променят, не знам, няма нищо писмено. И това няма а, нищо общо а, с а, многогодишната рамка. Ако 2,5 отидем на 2,75, средствата ще са същите. Нито ще економисваме, нито ще изразходваме повече. Но поне частично ще бъде отчетено това, което сте вписали в осма точка за големите разлики между по-развитите и по-изостаналите региони. Та това предлагам аз и може да го мислите може би няма да е толкова лесно да се иска вдигане на таваните. И на второ място подкрепям господин Олбрихт и другия докладчик, госпожа Крел. Ако бъде направен този списък на градовете, знаете ли колко усилия ще трябват? Чисто политически никой не знае точно как ще се промени състоянието на градовете. Положението е твърде динамично и трябва много добре да бъдат разработени принципите за включване на регионите, да се разработят критериите и тогава да се прилагат тези критерии. Ако те бъдат прилагане към нови субекти, това може да се промени, но ако имаме един окончателен списък, то в крайна сметка ще трябва да се нагласят така критериите, че да бъдат включени тези градове. За това аз не съм съгласен с последното, което каза а, вашия докладчик. Благодаря. Дерек Вон има думата. Благодаря, госпожо председател подкрепям много от идеите и предложенията на нашите колеги от различните регионални организации. Подкрепям и това, към което те се стремят. Въпросът е как да реализираме това, което те предлагат. Госпожа Ибар, например, говори за ролята на регионите. Естествено, тази роля е много важна, стана дума, че темите трябва да бъдат определени на регионално равнище. Искам да попитам колегите обаче как смятат да реализират това. Може би трябва начинът по който е формулирано това в документите да бъде по-ясен. Необходимо е да се определят действията, които ще доведат до този резултат. Бих бил благодарен, ако колегите направят предложения в това отношение. Също във връзка с това, което каза господин Тилзли. Искам да ви поздравя. Мислих да ви поздравя, но няма да го направя във връзка с изборите миналата седмица. А, но Смятам, че ако ще има инвестиране в градовете и в градските райони, тези инвестиции трябва да бъдат не в полза на, само на самите градове, а на и целият, на целите конурбации, а включително и на селските и прилежащите селски райони. Тоест инвестирането, инвестициите в градовете трябва да бъдат от полза за една по-широка територия. Трябва да видим как може да стигнем до този резултат, за да не се ограничаваме с инвестиране само в градовете. И във връзка с списъка на градовете, нещо, което мнозина споменаха, мисля, че ще бъде грешка, ако приемеме подобен списък. В Уелс има малко големи градове. боя се, че можем да сбъркаме. Тук трябва да видим как да решим този въпрос в консултация с региони, регионите, които да ни кажат кои градове трябва да вледат в този списък. Франсуа Фонзи. Благодаря, госпожо председател. Две забележки. Първо, по макроекономическите условия. Знаете, че нашата група а, а, изцяло подкрепя критиката по отношение на това предложение на комисията. Е, говори се, че във Франция има най-много поддръжници на тези макроекономически условия. Можем ли да се надяваме а, е, на различен подход по този въпрос? Друг въпрос е равновесието в партньорството между страните, регионите и другите а, е, а, субекти. А, Приоритетите се дефинират от Европейския съюз. Трябва да се намери баланс между приоритетите на съюза и приоритетите на регионите, за да се постигнат положителни резултати от регионалната политика. Всичко се върти около партньорските контракти между Европейския съюз и страните членки. А, с право докладчика се опитва да заобиколи този въпрос. Мисля обаче, че това, което той предлага, не е достатъчно. Необходимо е а, така да помислим по-сериозно за възможността за преки преговори между Европейския съюз и регионите, като се прескочат страните членки. През през ще дойде много, 13 година много бързо ще настъпи и ни в кратките срокове, с които разполягаме, трябва да побързаме за да решим как ще действат, действа този механизъм през периода 2014-2020. И накрая искам да кажа, че в предложението на комисията се се, се прави опит за диференциране на подхода според спецификата на регионите. Те са, разбира се, много различни, но само по един критерий нивото на развитие. Но има и други специфични черти, много важни. И мисля, че позицията на комисията в това отношение не отговаря напълно на, на интересите на съответният член и тук трябва да се така направи опит за един малко по-разкрепостен, по-оригинален подход. И сега по отношение на това как се изпълняват регионалните програми. ако става дума за гъвкаво, за да се приспособяваме към ритъма на развитието на регионите, това може да бъде полезно. И мисля, че трябва да се помисли как можем да се приспособим а, към регионите, които имат а, много а, така голяма специфика по отношение на темпото на развитие. Благодаря. Благодаря, господин Гласен. Yeah. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl samozřejmě poděkovat za tu příležitost. Госпожи и господа, искам да благодаря за тази възможност да обсъдим важни въпроси с представители на регионите. Благодаря и на докладчиците. Те са приели много от коментарите на нашите гости. Сега искам да задам няколко въпроси именно към тези гости. Първо, каква е вашата оценка на принципа за партньорство? Дали е отразено в предложението, дали това е направено в достатъчна степен? Втори въпрос – Като представители на регионите, не очаквате ли някакво по-официално съобщение, било то от Европейския парламент или комисията? И третия въпрос е свързан с една евентуална пречка за партньорските договори бихме могли да използваме капацитета за техническа помощ в отделните държави членки, т.е. могат да бъдат предвидени средства за изграждане на такъв капацитет. Какво е вашето мнение? Благодаря. Сега ще дам думата на господин Белш, кой е председател на Комисията за международни отношения в Общинския съвет на Тоскана. Само 2-3 минути имате. Благодаря, господин председателю. От името на властите в Тоскана, като председател на Комисията за, по европейски въпроси в Тоскана, имам три въпроси, свързани с макроекономическите условия, договорите за партньорство и системата за финансово управление. Първо, ние сме съгласни до голяма степен с направената от докладчиците оценка и тази в изказванията на други оратори за условията. В Тоскана ние смятаме, че регионалната политика следва да е обвързана с някои економически параметри. Но на правата на това национално ниво би довело до някои противоречия, тъй като растежа и развитието не могат да се вместят единствено и само в политиката за економическа и финансова стабилност. Има строги мерки, които са необходими, и в същото време е необходима една система, но не и да блокира растежа. Изправени сме пред економическа криза, която се превръща в политическа криза и европейските региони трябва да продължат да изповядват федерализма. Това е отрешаващо значение, ако не искаме да се изправим пред много сериозните рискове за демокрацията в Европа и в регионите. Съгласни сме с изменение 44-то. Що се отнася до тези договори за партньорство в член 5 и в общия регламент и за структурните фондове. Там на преден план се извеждат регионите. В съвета бяха направени някои предложения за ограничаване приложеното поле на този член и изключване на участието на регионите, когато се съставят тези договори за партньорство. Това бе обсъдено от няколко от ораторите и следва да защитим а, пълното участие на регионите при подписването и съставането на такива партньорски споразумения. Минавам на финансовата система. Въпросът е тясно технически, но ние смятаме, че разширяването на системата за финансово управление е подобно на сълскостопанската политика и фондовете за нея. Не можем да прилагаме единна система за всички. Тази система е по-различна. Системата, която използва средствата от структурните фондове. Тя по-скоро трябва да е съобразена с а, сроковете и полезния живот на съответните проекти. Тя не може да бъде обект на годишни проверки, както се прави в селското стопанство. Благодаря. Три минути има комисията. Okay. Uh, благодаря. Искам да благодаря на комисията по въпроса на регионите за тази важна дискусия която ни дава възможност да чуеме различни мнения. Предложенията на комисията изглежда са добра изходна точка и се радват на доста широка подкрепа. Те, разбира се, могат да бъдат усъвършенствани. И затова сме доволни, че имаме възможност да участваме в това заседание. Искам да кажа нещо, което според мен е особено важно центъра на проблемите, които обсъждаме. Преживяваме а, тежка економическа криза и политиката на комисията може да направи много за създаване на работни места и стимулиране на растежа. Затова са необходими два елемента. Първо, съгласуване на нашите усилия с стратегията 2020, а второ, това е мобилизиране на всички на национално, регионално и местно равнище. Ние имаме нужда един от друг. Не може да имаме концентрация без участие на, регион, на регионите и не може да имаме централизация без а, регионализация без централизация. И искам а, да подчертая значението на някои от това, нещата, които казаха днес виждаме договорите за партньорство на МЕЧ като договори между комисията и страните членки, а като споразумения между комисията и страната членка в името на партньорството и на партньорите, които ще участват. И искам да отговоря на господин Зеле, който зададе този въпрос. Как да осигурим е, изпълняването на е, подобно партньорство? В член пети се формулират е, правните задължения, а правни задължения, които ние ще съблюдаваме строго при преговорите с страните. Искам да отговоря на господин Алфонси. Как ще участват регионите? Разбира се, договорът за партньорство е инструмент, който обхваща голям брой различни партньори, но оперативните програми а, са нещо, което страните членки трябва да решават с помощта на съответните регионални институционни структури и комисията ще преговаря с управляващите, управленските органи, които в много случаи са регионални. И да приключа с няколко пункта, които са свързани с това, тематичната концентрация. Тя, разбира се, трябва да взима предвид различните нужди и различията между регионите. Затова ние предлагаме този механизъм да бъде сбор от елементи, които произхождат от самите страни членки и нуждите на регионите. Сега стигам до трудния въпрос за макроекономическите условия. Искам да ви обърна внимание, че предложението на комисията не се отнася, не, не цели да спре отпускането на средства. Става дума за развиващ се механизъм, който да създаде връзки между важни економически въпроси. Ако погледнете член 21, ще видите, че първата стъпка ще бъде диалогът между комисията и страната членка относно договорът за партньорство. И ако разбираме договора за партньорство като механизъм, в който участва страната членка, регионите и други а, субекти, ще видим значението на това. Понятието санкции, понятието суспендиране е нещо, което, до което ще се прибягва в крайен случай. И още нещо във връзка с платформата за градско развитие. Комисията не предлага подобна платформа защото смятаме, че има нужда от някаква нова институционна структура, вече имаме достатъчно институции. Причината за предлагането на тази платформа е това, че има нужда да се подпомогне обмената на опит между участниците в устойчивото градско развитие и онези, които прилагат програмите. Благодаря. Thank you very much indeed. Now we... Благодаря ви. Сега ще продължим последния начин. Думата ще бъде дадена на представителите и след това, ако и остане време, ще дадем думата и на други оратори за а, специални бележки. Господин Ледриан има думата. Благодаря, господин председател. Няколко допълнителни забележки. В допълнение на това, което казах в началото, благодаря на всички, които се изказаха и благодаря за това, че нашите мнения изглежда се схождат по много въпроси. Искам да кажа, господин Лефонси, че аз съм тук като председател на конференцията на периферните морски региони в Европа. Не представлявам нито сегашното, нито бъдещото френско правителство. представям своите собствени възгледи. Колкото до периферните региони, искам да отговоря на мнозина, които се изказаха тук, че предложенията, които правим, правим именно защото взимаме предвид интересите на морските и периферните региони. А, дали това ще бъде е, Шотландия или някаква друга, е, някой друг регион, но много от тези проблеми са общи за периферните региони в Европейския съюз. И именно това оправдава а, нашето внимание, вниманието, което отделяме на инфраструктурата, която има значение всички региони, и богатите, и победните. – защото това е инструмент, за помаг... да, с който може да помагаме на, на регион, периферните региони. Когато става дума за, ши... за ши... широколетовият интернет, дори един богат периферен регион, той е в неблагоприятно положение. Когато става дума за използване на структурните фондове, е, много пъти е, поставяме в неблагоприятно положение именно периферните е, региони. Това се отнася не само за широколетов интернет, отнася се за транспорта, отнася се и редица други а, инфраструктури. В същия дух мога да кажа и следното. Ние сме за а, тематичната концентрация. Може да се мисли, че една организация като нашата би искала нещата да се раздробяват, а не да се концентрират. Не е тъкмо напротив. Но съдържанието на тези теми трябва да бъде достатъчно отворено, за да може в него да се впише спецификата на отделните региони. Това се отнася и до енергетиката, до научните, научно-изследователската и развойната дейност и така нататък. Значи не сме за концентрацията, ние сме обаче за интелигентна е, тематична концентрация. Иначе няма да намерим партньори. По въпроса за партньорството. И особено а, в отговор на тези, които ме питаха по този въпрос и които се позоваха на него за нас, за конференцията на периферните и морски региони. В началото този въпрос беше включен, след това той беше оттеглен. А, но иначе съществува, а, съществува, съществува и риска да не се вземат предвид регионалните специфики в а, регламента. И за да може партньорствата да функционират както трябва, в нашия документ ние подчертаваме а, понятието териториален а, пакт а именно паралелно с партньорствата между Европейския съюз и страните, по, трябва да има и териториални пактове на всеки етап, и те да бъдат елемент на партньорството, за да се създаде една активна, а не формална субсидиарност. И накрая макроекономическите условия. Конференцията не е в полза на макроекономическите условия. Ние, ако ми е разрешено да правя компромисно предложение, ще го направя, защото рано или късно ще стигне до подобен компромис, а пък аз а, трябва да защитавам интересите на регионите, които а, представлявам. И а, затова правим и измененията, които предлагаме в нашия документ. Мисля, че това беше главното, което мога да кажа във връзка с изказванията и в бъдеще трябва да вземат, се вземат предвид нуждите и тежненията на тези периферни и морски региони в рамките на кохезионната политика. Благодаря ви много, господин Ледриан. А сега думата ще има господин Мишел Сабан. Благодаря, господин председател, дами и господа. И аз след господин Ледриан искам да ви благодаря за поставените въпроси и за всичко, което чухме тук. Може да констатираме, че регионите очакват развитие по всички тези въпроси. Те очакват да бъдат чути, както ги изслушвате тази сутрин. Защото има редица въпроси, които са решаващи и те ще бъдат решаващи през идните години. Искам само на два-три въпроса да се спра свързани с въпросите, които повдигна Жан-Ив Ледриан за тематичната концентрация. Очевидно, ние сме за, но трябва да а, а, използваме а, а, всички начини, за да отразим а, интелигентно а, специфика, спецификата на а, отделните, а, на отделните региони, за да няма дублиране. Сега по отношение на договорите. Нашата асамблея защитава а, този подход. Страните членки защитават своите интереси, пък регионите имат различни интереси. Знаете, че а, а, регионите в много случаи са едни малки държави, и трябва да се взима предвид а, а, тяхното положение. По принципа на партньорството беше повдигнат въпроса а, как ще об, а, разменяме, как ще контактуваме с Европейската комисия. Ние сме за всичко, което ще ни а, даде възможност а, да представиме нашите нужди а, пред Европейската комисия. Мисля, че ще имаме и други подобни заседания и други подобни възможности да обсъдим въпросите, които ни вълнуват. Асамблеята на европейските региони смятам много, че това е много важно. Става дума за регионална политика. Щом е регионална, трябва да се прави от регионите, с регионите и в регионите за да може и нашите граждани да видят как се прилагат принципа за субсидиарност на практика. И накрая искам да направя следното предложение. Да, ние в асамблеята а, искаме и комисията, и Европейския парламент да бъдат гаранти за едно ефективно партньорство. Благодаря. Благодаря за вашите мисли. А сега ще дам думата на госпожа Гунерсон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за интересните коментари, които бяха направени. По отношение на въпросите, които бяха зададени, ще се спра на три неща. Първо, връзката между градовете и а, държавата не може да се предвидят само големите градове като двигатели на растежа. В, в законодателството трябва да бъде предвидена връзката между градовете и държавата. Трябва да, да, да бъдат взети предвид регионите, ам, защото регионите допринасят за продоволствената сигурност, за опазване на природата, за енергийна ефективност и така нататък. Не само големите градове са от значение. В много държави в Европейския съюз, точно в малките градове, в малките региони се постигат се постига висок растеж. Трябва винаги да се разглежда тази връзка между града и региона. Освен това, трябва да се има предвид и тази рамка, която е предоставена. Как може тя да се използва? Ако тази връзка, която споменах между града и региона, се използва както трябва, то тогава ще могат да бъдат използвани ефективно и ресурсите. И териториалната програма ще бъде поставена на преден план. В рамките на това законодателство, според нас това е един правен акт, а не един делегиран акт. Относно ем, принципа за партньорство, трябва да се създаде една формулировка на европейско ниво, формулировка свързана с този принцип за партньорство и той да бъде включен в кодекса за поведение. Да се знае по какъв начин функционира това партньорство, да се вземат правито отделните е, гледни точки, свързани с а, това как да протича работата на местно и регионално ниво, как тези нива да бъдат а, включени в а, цялостния процес. Ето за, защо за нас е необходимо да има една ясна формулировка и определение. Благодаря ви, господин Пол Тиесли. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю. Толкова много коментари бяха направени, че за мен е трудно да се спра на всеки един от тях, но ще се опитам да отговоря на на въпроси, които бяха свързани с два основни аспекта, свързани с специализирането на градовете. Трябва да се определят основните слабости и ам, силни страни по отношение на устойчивостта на европейската интеграция. Стратегия от такъв тип са от голямо значение основно в метрополиси и в развиващите се градски региони. Региони, в които има специфични възможности и специфични структурни елементи. Необходимо е да има съвместни а, е, инвестиционни програми. А, функциониращите градски региони могат а, е, да споделят своя опит, могат да се превърнат в е, големи работодатели, могат да стимулират развитието на високонаучното образование, освен това да се поощри научно-развойната научно-изследователската и развойна дейност. По този начин да се ам, стимулира а, местната економика. Освен това, има и други инициативи, свързани с а, устойчив местен на транспорт, нисковъглероден транспорт и така нататък. Надявам се, че Бирмиган и Лайпциг ще бъдат включени Очевидно това трябва да бъде един национален процес. Трябва да и да съществуват критерии за оценяване пригодността на градовете. Въпрос, който имам е свързан а, с а, казаното господин Барозо от Копенхаген, че 5% от а, субсидиите ще бъдат предвидени за градовете. Въпросът си стои свързан с а, структурния фонд. От 2013 година Западна Европа, страните в Западна Европа няма да могат да се облагодетелстват от средствата по ЕФРР. местните органи ще трябва да изготвят списък с градове съгласно определени критерии. В противен случай ще изгубим време с прилагането на програмата, какъвто беше опита с предишната програма. Поне в Обединеното кралство нямаше план Б и отне две години, за да се изготви такъв план и съответно да се изпълни. В процеса на управление трябва да бъдат включени градовете. Те трябва да са част от дискусите, провеждани на национално ниво. Нещо, което спомена господин Дерик. Мога да говоря за Бърмингън, където съм запознат с статистиката. Пътуването до работа. 160 000 души пътуват до Бирмингам всеки ден. А, така че Бирмингам е основният град в региона и той може да се облагодетелства от средства по ЕФРР. Така че трябва да има, е, както казах, инвестиции и в регионите, и в градовете, защото Бирминган се благодетелства и от развитието на а, местната економика. Благодаря на всички представители а, на регионалните организации в Европейския съюз. Благодаря за техните изказвания. Искам да ви припомня, че заседанието този след ще бъде в. А,